Uh, Добър ден на всички. Извинявам се, че започваме малко по-късно. Всъщност малко изостанахме, защото аз се здрависвах с всички след края на лятната вакансия. Добре дошли след лятната почивка. Надявам се, че сте отпочинали. Някои от вас са с слънчев загар в Англия, където прекарах почивката си аз Нямаше чак такова силно слънце. Надявам се, че всички са прекарали добре, така или иначе. Радвам се, че поне двама колеги ни казаха, че са били в Англия, в Великобритания, по-скоро в Уелс през лятото. Това е добра новина за мен. Няколко съобщения преди да преминем към първите точки по същество. Първо трябва да приемем дневния ред. Той беше изпратен предварително. Ако никой няма проблеми, той ще бъде прият. В 3.30 ще имаме кратко гласуване по няколко точки, включително доклада на господин Коферат и радвам се, че той е тук. Последната точка ще бъде разглеждане на доклада на господин Жован относно концесионните договори. Заседанието се излъчва по интернет. Добре дошли и на всички, които ни слушат по интернет. Благодаря за това, че следите нашата работа. Имаме двама нови членове на комисията. Не виждам нито един от тях. Ще ги приветствам лично, когато дойдат. Това са госпожа Нора Бера от Франция, която замества Дамяна Абад, който вече е депутат в Френския парламент и господин Бари Мадленер, който е независим и замества Лоранс Стасен от Холандия. От името на всички вас искам да приветствам с добре дошла госпожа Ариан Вандер Стапен, нов администратор в секретарията на комисията. Добре дошла. Ще се радваме да работим с теб. Господин Андерс Гронбех Йоренсен е тук в командировка от датското правителство. Той е национален експерт по стандарти и техническа хармонизация. Той замества Карен Нюборг. Искам да й благодаря за работата в нашата комисия. Тя беше специален асистент по време на датското председателство. имаме копие на един документ, който пожелахте да бъде създаден, свързан с мобилните връзки, мобилността и електронната търговия. Много интересен документ за мен лично, защото аз бях в Силиконовата долина наскоро. Много може да се говори за мобилната търговия. Освен това, трябва да ви приканя да разгледате и протоколите от последното ни заседание от месец юни. Ако няма възражения до утре вечерта, ще считаме протоколите за приети. И така, започваме с програмата за действие за митниците и данъчното облагане в Европейския съюз за периода 2014-2020 година. Тази програма се нарича Customs. Докладчик е господин Рафаеле Балдасаре. Госпожа Ханзлик ще представи неговия доклад. Искам да напомня на колегите, че тази програма Customs беше представена като една съвместна програма между а, самата програма Customs и програмата Fiscalis, която е свързана с данъчното облагане. Не можахме да видим а, голяма логика в а, комбинирането на тези две програми. Приканихме представители на комисията, те направиха представене то не ни убеди, в крайна сметка решихме да разделим програмите. Надявам се, че комисията ще приеме разделянето на тези две програми. Днес ще работим по Customs. На 29 август комисията прие тази програма. Сега ще дам думата веднага на госпожа Ханзлик, Господин Коферат и господин Мендес са докладчици е, в сянка. Кой е от тук от името на зелените? Ако някой друг иска да се изкаже, ще има възможност, естествено. Без да се бавим, давам думата на Малгожата Ханзлик. Благодаря, господин председател. Получила съм документ от господин Балтазаре ще го представя на английски. Започвам. На 29 февруари 2012 година координаторите на комисията ИМКО взеха решение да разделят предложението на комисията по програмата Фискас и това разделение да създаде две програми FISCALIS и Customs. На 3 февруари 2012 година беше взето решение в ЕКОН – през месец март комисар Шемета изпрати писмо до членовете на комисията относно ползите от разделянето на програмата. След това комисията промени своята позиция с цел отчитането на позициите на парламента и съвета. На 29 август тази година комисията прие ново предложение с програмите Fiscalis и Customs. Ще има нов график за работа. Той ще бъде представен на координаторите на срещата на 18 септември, за да се отчете измененото предложение на комисията. Прегледът на тези програми е свързан с предложението за новата многогодишна финансова рамка, както тя беше изменена на 6 юли 2012 година. В съответствие с това предложение, програмата Customs до 2020 година ще съдържа повече от 540 милиона евро за периода 2014 до 2020 година. Приложното поле на програмата е ориентирано най-вече към финансирането на Митническия съюз в Европейския съюз. По-конкретно, целта на програмата е да укрепи вътрешния пазар и да създаде един ефикасен и ефективен митнически съюз. Съответно, програмата ще има следните приоритети. Укрепване на компетенциите на европейските компании, улесняване на законната търговия, намаляване на разходите за привеждане в съответствие на административната тежест и защита срещу нелоялна конкуренция. Трябва да се подкрепи освен това защитата на гражданите, да се създаде сигурна и безопасна среда. Програмата ще има за цел да подобри административния капацитет на митническите служби и накрая цел е и борбата с измамите. Това е бележката на господин Балдазаре. Аз я изчетох. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Ханзлик. Сега нека да чуем докладчиците в сянка. Господин Коферати. Грация, президенте. Анкио. Благодаря ви, господин председател. Аз също смятам, че беше много важно много важен факт е, че комисията взе предвид нашето становище и прие нашето предложение за разделяне на двете програми. позицията на парламента, която съвпада с позицията на съвета, ни даде възможност да изготвим един положителен метод на работа. Мисля, че ще можем бързо да разгледаме новият текст, предложен от комисията, и то ще даде възможност бързо да постигнем напредък предишните етапа от разискванията, беше ни показа кои са основните пречки, основните проблеми, които трябва да бъдат разрешени при разделянето на двете програми. Ще се спра на някои от основните елементи, свързани с програмата Митници. Много важен е аспекта свободно движение в рамките на Европейския съюз и да се гарантира тази свобода на движението, трябва да имаме ефикасни и прозрачно действащи митнически власти. И също така митнически власти, които да са в състояние да действат бързо средствата, които се отпускат по тази програма, трябва да допринесат за развитието на економиката и също така да допринесат за улесняването на пътното движение на европейските граждани. По всички тези причини смятам, че трябва да спазим предвидените от комисията срокове до 2020 година. до този край срок от 2020 година трябва да се определят новите методи на функциониране на митниците в частност системите за контрол. Тук много важен елемент, който трябва да се вземе предвид са измамите. Става въпрос за измамите в трафика с, в преноса на стоки и в частност на културни стоки. Трябва да се вземат предвид въпросите свързани с защитата на правата върху интелектуалната собственост. Трябва да сме сигурни, че не повтаряме грешките от миналото. Ясно е, че в момента системата има много слабости. Но това са въпроси, които вече сме обсъждали преди. Ясно е, че трябва да има разделение между двете програми и приоритетно трябва да разгледаме най-напред програмата Customs. Благодаря ви. Думата има господин Мендес. Благодаря ви, господин председател. И добре дошли на всички след вакансията. Господин Шмидт ме помоли да го заместя. Той се извинява, защото а, в момента се намира в а, Съединените щати като истински демократ и аз го замествам. Както разбрахме, комисията реши да разли двете програми Customs и Fiscalis, тъй като това ще избегне всяка възможност за объркване на законодателно равнище. Надяваме се това предложение да е полезно за държавите членки, то също така ще бъде по-справедливо за съседите на Съюза. Но това предложение буди някои притеснения. Господин Шмидт е съгласен, че трябва да се отделя съответните средства за модернизиране на информационно-технологичната система на митническите служби. Но държавите членки невероятно няма да се съгласят с това предложение, тъй като всеки път, когато се заговори за пари, в последно време държавите членки не са склонни да приемат подобни предложения. господин Шмидт също така не е сигурен, че е необходимо да се създаде специфична агенция за митниците. Той не вижда потребност от създаване на подобна агенция, която само ще дублира дейността на вече съществуващите органи, която разбира се ще е свързана с а, отделяне на средства за създаването й. Това е от името на господин Шмидт. Председателят, благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? Изглежда не. Извинявам се, че не изрях са добре дошли членовете на Европейската комисия, които присъстват тук. Някои от тях иска ли да вземе думата на този етап? Изглежда да. Добре, тогава давам думата на господин Даскало. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за оказаната подкрепа за новата програма и за това, че толкова бързо включите тази тема в дневния си ред. Тук съм за да ви представя новата програма Customs 2014-2020 година. Изготвихме новата програма възоснова на елементите, които функционират добре в момента. Взехме предвид междинната оценка, взехме предвид добавената стоеност на настоящата програма и препоръката да се продължи тази програма. Затова гарантирахме, че новият законодателен текст съдържа основните аспекти на настоящата програма и че разширява обхвата там, където е, е нужно, за да се подобри функционирането програмата до 2020 година. Като цяло, програмата Митници 2020 обхваща същите бенефициенти – а именно държавите членки, държавите кандидатки за членство. Могат да участват и е, външни и други страни на случайен принцип, но това не е сред основните цели на програмата. По отношение на целите ще забележите, че има някои разлики между целите на програмата Митници и програмата Фискалис. Става въпроса за разлики в техническото представяне. Всъщност няма промени по същество в целите между тази програма и предложен преди тази програма Фискус. Представяме една, една главна цел и редица конкретни цели. Има в момента три категории от допустими дейности – Първата обхваща основната част от а, програмата. Става въпрос за, капацитет, за, за изграждането на информационно-технологичен капацитет. В, в това отношение програмата е много по-амбициозна от преди. Второто е съвместните дейности. Целта тук е работа върху човешки капитал и изграждането на човешки капитал. Това са дейностите свързани с обучаването на служителите Предвижда се и нов инструмент, свързан с, експертните, с участие на експерти. Редица държави членки изразиха становището, че се нуждаят от ресурси, които да могат да се мобилизират когато е необходимо и да, за да може да се изгради една трайна система, когато когато това е необходимо. За целта е необходимо да се разполага с необходимата, необходимото експертно мнение за да се отговори на техническите нужди на системата. В частност по отношение на дейностите, свързани с информационно-комуникационните е, технологии. Друг аспект е изграждането на административен капацитет. Имаме опит по отношение на аспекта свързан с таксите, които се събират. Някои държави членки не сигнализираха проблеми. Не стана ясно, че има инструмент, който работи доста ефикасно в рамките на програмата Фискалис. И тъй като в момента подготвяме инструментите за бъдещите 6-7 години, сме заложили този инструмент в сегашното си предложение. Също така сме заличили дейностите, свързани с определяне на критериите. Не защото смятаме, че те не са, че те са безсмислени, защото смятаме, че с настоящите дейности, които сме предвидели, обхващаме и дейността по определене на критерии и пилотни групи за изготвяне на критериите. Това са основните промени по отношение на допустимите дейности. Ще видите, че по отношение на бюджета няма промяна в исканията ни. Програмата ще бъде приложена на практика по традиционният начин със съответната процедура и ще се използват годишни работни, ще изготвят годишни работни програми, които ще бъдат одобрявани от комитета всяка година. Също така сме разработили допълнително системата за надзор и наблюдение, в сравнение с настоящата програма Митници 2013. Това отговаря на изразените искани и очаквания. И това са основните аспекти на новата програма. Казвам с две думи, новата програма като цяло продължава основните насоки на стояща програма. Няма съществени промени. въвежда се някои нови инструменти, които се основават на предвижданията ни за бъдещето развитие на Митническия съюз и се надявам тази програма да се ползва с, с вашата подкрепа. Благодаря ви. Това бе едно много полезно обобщение, за което ви благодаря. Както знаете, нашата комисия винаги се е обявяла в подкрепа на необходимостта да се създаде ефективна митническа система. Сигурен съм, че господин Балдасарем заедно с докладчиците в Сянка ще извърши необходимата работа до следващия преглед. Имаме ли график за работата по този доклад? Координаторите ще преразгледат графика след две седмици, но ще се постараем да продължим работа по този текст колкото се може по-бързо. Някой желая ли да вземе отношение по казаното от комисията? Не. Благодаря на комисията. Uh, В три и половина ни предстои да гласуваме. Първо ще гласуваме по доклада на господин Де Йонг за бюджета, след това по доклада на господин Коферати и по доклада на господин Рошфор както и по текста на господин Грек и на още една колега. Последните три текста са за мандата за триалог. Първо ще разгледаме доклада на господин, извинете, ще гласуваме по доклада на господин Де Йонг, бюджет за 2013 година, раздел 3, комисия. Но първо ще дам думата на докладчика господин Де Йонг. Благодаря, господин председател. Мога да бъда съвсем каратък. Установихме добро сътрудничество по темата за бюджета. Получих няколко предложения за изменения по отделни бюджетни редове. Успяхме да изготвим и редица компромисни изменения. Внесено е устно изменение по конкретен бюджетен ред мисля, че първо ще гласуваме по становището. След това ще ви запозная с устното изменение. Как предпочитате сега да говорите за изменението по бюджетния ред или да ви дам думата след като гласуваме по становището? Добре, първо ще гласуваме по становището. Мисля, че няма да са ни необходими картите за гласуване, но ще е добре, ако сте си ги донесли. В списъка за гласуване е включено компромисно изменение 1. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 12 на господин Рамон. Кой е за изменение 12? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Извинете, поправя се председателят, отхвърля се. Изменение 13 за. 8 гласа за, против. Отхвърля се с ясно мнозинство. Компромисно изменение 2 за, против. Приема се. Изменение 4, господин Де Йонг, за. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 5. Господин Де Йонг. За. Против. Също се отхвърля с ясно мнозинство. Компромисно изменение 3. За. Против. Приема се. Изменение 14. 12 бе отхвърлено, така че гласуваме по изменение 14. За против, отхвърля се. Гласуваме по целия текст на становище, проекто становището. Кой е за? Против. Приема се с единодушие. Благодаря ви. Сега трябва да поговорим за бюджетния ред. Ще ти дам думата още веднъж. Последната версия на текста, която бе внесена, е напълно вярна. За Солвит изискахме 1,3 милиона, а в предишните версии сумата е 1 милион. Става дума за допълнителната сума, която сме изискали. Мисля, че това, което сега е представено на комисията ни, е вярно и отразява най-новите резултати от преговорите. Нека разгледаме всичко ред по ред. Ще гласуваме по отделните редове като предварително ще ви ги обявявам. Ред 6900. За. Изменение 6900. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Може ли да се опитаме да гласуваме електронно? Една колега няма карта за гласуване. Гласуваме електронно по изменение 6900. The vote. Everybody voting? Край на гласуването. 16 гласа против. Отхвърля се. 6901. Моля, гласувайте. Гласуваме 6901 и 6902 анблок. Моля, гласувайте електронно. Vote. Anyone not voted? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 11 гласа против, 18 са. 6903. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 16 гласа за и 13 против. Изменение 6904 с устно изменение, което е най-долу на страницата с списъка за гласуване. Кой е за? Против? Приема се с ясно мнозинство. 6905 отпада. 6907 за. Против. Приема се с ясно мнозинство. 6906 за. Против. Приема се. С това приключихме гласуването по бюджетните редове. Благодаря. Искате ли да кажете още нещо за следващия етап от преговорите по бюджета? Да, благодаря. Ще се състои среща на на 18 септември в нея ще участват докладчиците от всички парламентарни комисии, които работят по този въпрос ще можем да представим и измененията, които току-що гласувахме. Да се надяваме, че ще мога да отстоя позицията ни по всички точки. Знам, че категорично ще отстоявате позицията ни за бюджета. Ще очакваме добри новини от вас. Становището на господин Коферати което ще бъде представено на Комисията по економически и парични въпроси към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания. Много важен доклад. Ще дам думата на господин Коферати преди да пристъпим към гласуването. Господин Коферати. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Работихме в дух на сътрудничество. Решихме основните проблеми чрез компромиси. Има още няколко разминавания в вижданията по някои аспекти, но такъв е живот. Като цяло, мисля, че решението трябва да бъде подкрепено то отразява всички разговори през последните няколко месеца. Аз лично съм доволен. Колегите отделиха достатъчно внимание на това досие. Благодаря за вашата лидерска роля, казва председател. Някой иска ли да коментира? Не, нека да преминем към гласуването. Госпожа Ханзлик вече си е получила картата, значи ще използваме картите. Параграф 1. Изменение първо на докладчика за. Против. Приема се. Изменение 2 като допълнение за. Против. Приема се. Изменение 3. Ариас за. Против. Приема се. 4. За. Против. Приема се. Изменение 5. Госпожа Тун. Начало на гласуването по изменение 5. Край на гласуването. Приема се 18 на 11. Изменение 6 на господин Ариас За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 1. За. Против. Приема се. Изменение 9 на докладчика. За. Против. Приема се. Изменение 10. Господин Ариас, господин Шваб. За. Против. Приема се. Изменение 11 на Ариас. За против, приема се. Изменение 12 на докладчика. Начало на гласуването по изменение 12. Uh, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се 16 на 12 гласа. Компромисно изменение 2. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 3. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 4. За против, приема се. Компромисни изменение 5 за, против, приема се. Компромисни изменение 6 за, против, приема се. Изменение 19 на госпожа Тун за, против, приема се. Изменение 20 е оттеглено. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 28 за, против, приема се. Изменение 30 за, против, приема се. Изменение 29 на господин Салвини за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 8 за, против, приема се. Всички отпадат, нали? Така, изменение 34 на господин Енгстрем за, против, приема се. Компромисно изменение 35, извинете, казва председател, изменение 35 на Енгстрем, за, против, приема се. Сега ще гласуваме целият документ по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 27 гласа за 2 против. Поздравления, благодаря ви господин Коферати. Ще изчакаме с нетърпение вашата защита на доклада пред Комисията по економически и парични въпроси. Преминаваме към три гласувания относно даване на мандат за встъпване в тристранни преговори. Знаете каква процедура приехме. Открита, прозрачна, Докладчиците дойдоха на заседанието на координаторите, за да представят своите аргументи. Координаторите чрез мнозинство решават какво да се прави и след това комисията трябва да приеме окончателното решение. Правилата казват, че трябва да имаме повече от 21 гласа в дадения случай, повече от половината депутати. Ще дам думата на господин Рошфор за обобщение на позицията и предложението за мандата и след това ще подложа на гласуване тази точка. Ако желаят другите докладчици в сянка, ще могат да кажат няколко думи. Това е добра идея. Искате ли да кажете нещо? Е. Благодаря ви, господин председател. С няколко думи мога да кажа, че този доклад засяга програмата потребители. Координаторите обсъдиха доклада през месец юли и те одобриха идеята да започнем неофициални преговори. Възоснова на това решение, взето на заседанието на координаторите, трябва да се изготви мандата за преговори. Ясно е, че за момента не говорим за конкретното разпределение на финансовите средства. И както споделиха и останалите колеги на заседанието на координаторите, бих ви приканил да подкрепите този подход. И ако получи подкрепата на комисията, ще започне повече технически заседания през едните няколко дни. Благодаря ви. Okay. Някой друг иска ли да се изкаже? Не. Добре, значи трябва да гласувам електронно, за да знаем точните резултати и така, кой е за даването на мандат. Всъщност ще гласуваме електронно. Начало на гласуването. Uh, Край на гласуването. Okay. Right, the vote is closed. Край на гласуването. 24 гласа за, един въздържал се. Получавате мандат за преговори. Искам да ви напомня, че екипа за преговори за триалога ще включва докладчика и докладчиците в сянка, аз или заместник председателите на комисията ще председателстват преговорите. Преминаваме към альтернативното разрешаване на спорове, така наречените АДР е и ОДР. Е. Ще дам думата на Луи Грек. Госпожа Тун не е тук. Иска ли някой от името на НП да каже нещо? Може би господин Грек е, ще покрие вашата позиция, защото ще работили заедно, така или иначе. Може ли да кажете как стоят нещата? Бях на, на на дата Ари, да, ще се опитаме да одобрим този проект регламент още на първо четене, но трябва и да бъдем внимателни. Не трябва да се стремим на всяка цена да, да одобрим всичко на първо четене. За нашата комисия е много важно възстановяването на единния пазар, Ето защо пак казвам, държим този проект регламент да се приеме още след първо четене. но преди началото на трилога ще обсъдим с останалите докладчици в сянка и ако стигнем до извода, че приоритетите на парламента не са зачетени, ще трябва отново да разискаме текста в комисията. А ако резултатите са от първото получване са задоволителни, ще започне първият трилог на 18 септември. Благодаря ви, казва председателя. Съвсем накратко. Какво е становището на съвета, госпожа Рюле? Какво е становището на съвета по този въпрос? По принцип съм за, но би ми се искало да знам дали съветът вече е работил по въпроса. От е, неофициалната информация, с която разполагам, знаем каква е позицията на съвета. Рапортерс, Вара, е Но все още не сме получили официалната позиция на съвет и след като я получим, ще можем да обсъдим какви са приоритетите на парламента и кои са червените линии, които за нас не бива да се прекрачват. Благодаря ви. Председателят, да, съвета ни даде възможност да започнем тези преговори. Важно е да го уточним. Това не е едностранно действие от наша страна. И така, трябва официално да гласуваме два пъти за альтернативното решаване на споровете и онлайн решаването на споровете. Започваме с мандата за директивата по альтернативното решаване на споровете. Гласувайте за даването на мандат за преговори. По доклада на господин Грекс. Прекратете гласуването. 23 гласа за. Получавате мандата, господин Грек. И второ гласуване за онлайн разрешаването на спорове. Моля, гласувайте. Vote's closed. Край на гласуването. 24 гласували общо, 23 за и един въздържал се. Така вече може да започнем триалога. В екипът ни за преговорите ще участва докладчикът и докладчите в сянка. Разбира се, ще видим как точно ще се разпределят между двете досиета, тъй като има разминаване между докладчиците и докладчиците в сянка, но според мен би било разумно да поканим всички докладчици при обсъждането и на двата документа, но ще го обсъдим допълнително екипа ще се ръководи или от мен като председател, или от някой от заместни председателите на нашата комисия. Добре. Сега трябва да разгледаме въпроса за европейският економически семестър. Тук процедурата е малко необичайна поради времето, с което разполагаме. Ако добре си спомняте, водещата комисия е Комисията по економически и парични въпроси. Става въпрос за Европейския семестър за координация на економическата политика. Но има и въпроси, които са в правомощите на нашата комисия. Приехме ли вече измененията или трябва да ги приемем сега? Сега трябва да разгледаме измененията. И така, координаторите на политическите групи и техните говорители изготвиха и внесоха измененията. Ще гласуваме официално на 18 септември за внасяне на тези изменения, тъй като нямаме време да изготвим цял доклад. Сега имате възможност да направите коментари по измененията. Може би най-добре ще бъде да помоля авторите на измененията да ги представят с няколко думи. Първата група изменения са, са внесени от Луи Крайк. Ако искате, може да коментирате. след което ще чуем евентуално коментарите на другите колеги. Благодаря ви. Нямахме много време в нашата комисия да вземем активно участие в изготвянето на този документ. Изготвих някои изменения, които представят позицията на нашата комисия. Беше решено, че единният пазар трябва да бъде един от водещите принципи за постигането на целите на Европа 2020 година. За нас е важно да се подчертае колко важно значение има единия пазар за преодоляването на настоящата криза и за доброто състояние на економиката в Европа като цяло. С увеличаване на проспоритета и гарантиране на по-добро социално бъдеще. Благодаря ви. Казва председателя, радвам се, че обърнахте внимание на докладите, изготвени от нашата комисия, в частност изготвени от вас доклад, както и резолюцията относно економическия растеж, която беше приятна на 14 юни. Госпожа Турн и е внесла лица изменения. Господин Мендес също е внесъл едно изменение. Искате ли да кажете нещо по него? Искам само да помоля комисията да обяснява по-ясно какво представлява вътрешния пазар, защото вътрешния пазар е много важен за Европа, но това не се обяснява достатъчно ясно на гражданите. За бих искала да насреча комисията да направи от промоцията и обясняването на вътрешния пазар едно от вътрешните си приоритети. Добре, каза председателя, мисля, че това са всички автори на изменения. Някои от колегите искат ли да кажат нещо по тези предложения. Ще гласуваме следващото заседание. Един коментар от моя страна. на заседанието на координаторите вече обсъдихме бъдещата структура на програмата за европейския семестър и за това как един пазар, в частност и въпросите свързани с него по принцип, могат да се включват в економическия семестър. До момента се съсредоточаваме прекалено много върху економическите измервания и предвиждания, но тук е важно да се вземе предвид напредък, който се постига на единния пазар по отношение на заедостта, създаването на работни места и засилване на економически растеж. Според нас всичко това трябва да се отрази в европейския семестър. И за целта комисията трябва изрично да се сподели, да се изпре на някои конкретни документи за анализ, които разглеждаме. Ще разгледаме този въпрос и в съвета на председателите на в който аз представ... на, на председателите на комисията, в който аз представлявам нашата комисия. И трябва да гарантираме, че през следващият цикъл, т.е. 2013 година, ще имаме повече време за изготвяне на доклада, за да може да вземем предложения. Добре, сега приключваме тази точка от дневния ред. Доста напреднахме вече с дневния ред. Виждам, че господин Коферати вече е тук. Само искам да проверя дали представителят на комисията вече е дошъл. Може би все още не е сред нас. Или пък може би ще обявим почивка за кафе за четвърт час. Uh, since we know that uh, Mr. Juvin, I think, is not going to arrive until about... Доколкото знаем, следващият доклад ще даде към 5 часа за неговия доклад и тъй като представители на комисията още не са тук и тъй като много ефикасно и бързо гласувахме, сега мога да ви дам половин час почивка за чай, много английска традиция. И така предлагам да излезем в почивка и в 4.30 да продължим с доклад на господин Коферати. Благодаря ви и ще се видим след половин час в 4.30.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 И така, госпожи и господа, благодаря за това, че почакахте. Благодаря на господин Коферати за това, че демонстрира търпение. Господин Шатрен, ако не се лъже, тук. Кой е тук от комисията? Mr. Reuters, is that right? Have I got... Господин Reuters. Господин Reuters е ръководител на отдел, който работи по трансевропейските мрежи. Ще обсъдим сега измененията към доклада на господин Коферати развитие на трансевропейската транспортна мрежа. Господин Коферати е тук. Госпожа Ханзлик ще говори от името на НП, така ли? Добре. Има ли други докладчици в сянка? Да, колегите работят изключително усилено. Някой друг има ли? Добре, ще проведем дебат с общ характер, така или иначе. Ще дам думата на докладчика, за да каже какво смята по измененията. След това ще чуем докладчиците в Сянка и другите членове на комисията и след това ще дам думата на господин Ройтерс и след това ще обсъдим графика на работа. Господин Коферати, заповядайте. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. По измененията. Нямаме нужда от много време, за да ги обсъдим, защото голям брой от тях засягат околната среда и връзките между транспортната мрежа и социалните аспекти на функционирането на Съюза. Ние укрепваме онова, което комисията предлага и което вече сме обсъждали. Част от измененията не са с такава насоченост, че да мога да ги подкрепя безрезервно, но ми се иска да намерим обща основа за споразумение с докладчика или с вносителя на изменението, докладчика в сянка имам предвид естествено. Има два основни елемента, които се предлагат в различна форма. Става въпрос за сериозни теми. Кои са те? На първо място гъвкавостта на сроковете, които комисията предлага. Както знаете, комисията предлага два крайни срока 2013 а, за бизнес отсечките и 2030 вероятно има предвид оратора и 2050 за цялата мрежа. Тези срокове са доста строги, строго определени и трябва да има промяна според някои колеги. Смятам, че е важно да има конкретни срокове, Не означава това обаче, че не трябва да се обсъждат проблемите, които могат да възникнат по отношение на зачитането на тези крайни срокове. Съответно, компромиса може да изглежда така. Нека да приемем, че ще потвърдим тези срокове. Но така или иначе, може да се предвиди и възможност за дерогации от тези крайни срокове. Съответно, може да се даде възможност на държавите членки да работят за това да спазят сроковете, без обаче да им се налагат твърде строги задължения. Не знаем какво ще стане с течение на времето. Имаме нужда от някакъв вид гъвкавост, така или иначе. И това е справедливо решение. Тоест да няма големи изключения от правилото, но да има гъвкавост. Освен това, управлението на коридорите – Аз смятам и казах това и на последното заседание, че трябва да засилим ролята на координаторите. И трябва да уточним, освен това, на какъв принцип ще функционира координацията на мрежите. Координаторите могат да имат истинска независимост, Някои колеги се притесняват от този факт. Например, казва се, че координиращите не трябва да заместват работата на държавните органи. От друга страна, по отношение на инфраструктурата, там трябва да има последователност. Става въпрос за много големи райони, и може да има нужда от някакъв наднационален орган за решаване на спорове, за премахване на така наречените тесни места или bottlenecks. Аз смятам, че не трябва да отнемаме от компетенциите на координиращите органи техните функции трябва да бъдат по-добре определени, за да няма конфликт с местните, регионалните и националните органи. Така ще приключа. Аз се опитвам да направя кратко резюме. Естествено, това са двата основни проблема, където трябва да намерим решение – Останалото едва ли ще е проблем. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ханзлик. Видях, че вие също сте внесла много изменения. Вероятно познавате добре досието. Um, I behalf of uh, Miss благодаря, господин председател. От името на госпожа Илияна Иванова искам да поздравя докладчика господин Коферати за чудесно свършената работа. Всички споделяме една обща цел – а именно да направим така, че трансевропейската транспортна мрежа в по-голяма степен да отговаря на очакванията на гражданите и да допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар. За това е много важно да постигнем споразумение за текст, който най-добре да отразява тази наша цел. Госпожа Иванова подкрепя като цяло подхода възприят от господин Коферати, най-вече в частта визираща достъпност за всички ползватели, подобряване на стандартите за безопасност, За да се доусъвършенства предложението, госпожа Иванова смята, че е особено важно да се споразумеем по редица моменти, предложени от групата на НП. Трябва да избегнем вменяването на допълнителна административна тежест на държавите членки, регионалните и местните органи трябва да избегнем също така ненужните и скъпи операции. Трябва да се осигури достъп до по-рядко населените райони, където няма альтернативна местна инфраструктура. Нашите граждани трябва да могат да реализират правото си на свободно движение, независимо от това в кой географски район живеят. Създаването на обща европейска транспортна платформа трябва да съпътства работата по тази директива, така че да се вземе предвид гледната точка на ползвателите. Пътниците трябва да имат достъп до информация за трансевропейската транспортна мрежа трябва да се въведат стандартизирани системи за издаване на билети, така че пътниците да могат да ползват един билет за пътувания през граница, който да е валиден за различни видове транспорт. Тази платформа трябва също така да дава възможност на гражданите да внасят жалби, тя трябва да е вдъхновена от най-добрите практики в държавите членки. Това ще донесе допълнителни ползи за всички европейски граждани. Що се отнася до срока, Европейската комисия предлага 2030 година за изграждането на основната мрежа и 31 декември 2050 година за изграждането на цялостната мрежа. Като се има предвид обаче настоящата економическа криза и тежкото социално положение на някои държави членки, трябва да намерим компромис Т.е. или да предвидим изключения, или да предвидим по-гъвкави срокове. Госпожа Иванова се надява, че предложенията на НП ще получат вашата подкрепа и че ще можем да очертаем обща позиция по спорните въпроси. Благодаря, господин председател. Това бе становището на госпожа Иванова, докладчика в сянка на нашата група. Благодаря, госпожо Ханслик. Господин Мандерс, искате ли да вземете думата от името на либералите или да дам първо думата на госпожа Рюле, докладчик в сянка на зелените? Госпожа Рюле. Благодаря. Категорично подкрепям идеята на докладчика за това да дадем на координаторите правомощия за организирането на диалога. Политиката в областта на транспорта през изминалите години бе обект на спорове. И ако не се постига напредък, тъй като няма диалог, в крайна сметка ще се стигне до по-високи административни разходи и по-голяма административна тежест. Затова Бих ви била благодарна, ако преосмислите позицията си. Мога да ви дам пример с проекта в Штутгарт. Ако своевременно бяха проведени разисквания с засегнатите граждани, то щяхме да си, спестяхме да си спестим много време, усилия и разходи. Всяко едно забавене при установяването на диалог води до допълнителни разходи. Първоначално това може да е по-скъпо, но в крайна сметка спестява средства. Господин Мандерс. Трябва да е наистина много важен въпрос, като се вижда колко много колеги присъстват тук. От името на господин Шмидт. Той е съгласен с идеята на докладчика за ролята на координатора. Необходим ни е силен координатор, за да извлечем полза на общо европейско равнище. Трябва да се изгради и екологосъобразна транспортна мрежа. но можем да направим повече от свеждането до нула на въглеродните емисии. Трябва да се извлекат ясни ползи на общо европейско ниво по отношение на отсечките с по-ограничен капацитет. Вярно е, че не можем да предскажем какво ще е економическото положение през 2300 или 2050 година. Затова държавите членки трябва да бъдат привлечени за активно участие. Колегата благодари на всички за взаимодействието. Някой друг иска ли да вземе отношение? Не. Ще дам думата на представителя на комисията, за да ни представи предложението и да направи коментари по измененията. Господин Ройтерс. Благодаря за това, че давате думата на комисията за реакция. Благодаря за това, че изчакахте да дойдем. И така говори се за коридори, за транспортни мрежи. Както каза господин Шартран на предното заседание, доклада е отличен. Тук се отразява предложението на комисията. Виждаме сега какво смятат различните депутати по различните текстове. Ние приветстваме някои от предложенията, като например това за териториалното сближаване, административната тежест и активната роля на Европейския съюз. Има обаче редица изменения, където ми се иска да сме предпазливи и да не стигаме до противоречие. Например, онова, което казаха колегите Мандерс и Рюле по отношение на координирания подход. Практиките от миналото са успешни и това правило трябва да бъде укрепено, за да се допълни функционирането на мрежата. Трябва да има крайни срокове. Без крайни срокове няма да има мрежа. 20 години работим вече и виждаме, че не се изпълняват сроковете. Член 57 може да даде гъвкавост. Комисията предвижда преглед през 2023 година и там може да има известни промени. Има някои изменения, които искам да засегна. Клас 3, вътрешните морски пътища. Класове 1 до 3 с регионално значение, 4 до 7 са вътрешни и международни води. Предложението на комисията относно клас 4 вътрешни води трябва да се запази, за да се отделят средства към тези класове, които са с добавена стойност в Европа. И накрая няколко дребни коментара, всъщност ще ги изпратим в писмена форма. Като цяло, вие подчертавате, че мрежите са неразделна част от вътрешния пазар. Без тях не може да има растеж. 20 години се опитваме да създадем тези транспортни мрежи и смятаме, че правилният подход е да има категоричен текст, категорично предложение. Благодаря на господин Коферати и на всички депутати, които работят за постигането на тази цел. Благодаря. Благодаря, господин Ройтерс. Изключително важно беше да дойдете, за да чуем контекста на предложението. Искате ли да кажете нещо, господин Коферати, по отношение на казаното от комисията или докладчиците в сянка? и след това ще повторим какъв е графика за работа. Благодаря. Съвсем накратко, както вече казах, ще работя с докладчиците в сянка, за да постигнем по-добър компромис. Аз е, съм поддръжник на превентивния диалог. Особено когато се говори за огромни инвестиции, които ще доведат до големи промени в навиците, в живота на хората и съответно инфраструктурата тук има ключова роля – Много рядко се работи на едно зелено поле. Винаги има някаква инфраструктура, съответно се засяга и битието на хората, които живеят на съответното място. Така че трябва да има диалог. Така се постига по-лесно консенсус и не се стига до проблеми в бъдеще. към госпожа Ханзлик, която представи мнението на госпожа Иванова като докладчик в Сянка. Вие трябва да определите платформа за трансевропейските транспортни мрежи, платформа за потребителите. Това не е част от правомощията на нашата комисия, но ако има такава платформа, ще имаме по-голяма ефективност. В същото време трябва да чуем от комисията как ще се осъществят връзките между потребителите, между самите мрежи. Напълно разбирам онова, което каза комисията – отново се връщам към двата основни проблема управлението и сроковете. Много е важно да работим така, че да не отнемем правомощия от комисията. Оле Шмидт, който е в САЩ и не е тук, Не трябва да подкопаваме стандартите чрез отслабване на крайните срокове. Да, това е така, но трябва да има и гъвкавост. И гъвкавостта е важна, и дисциплината на крайните срокове е важна. В следващите няколко дни аз ще поговоря с отделните вносители на изменения и с докладчиците в Сянка, които много ми помогнаха в първата част от пътя. Благодаря на всички. Не беше лесно. Много ви благодаря за ръководната роля по това важно досие, по този важен доклад. А сега нека да погледнем сроковете ще гласуваме на 11 октомври, след което ще прехвърлим на Комисията по транспорт на 11 октомври и може би евентуално на 10 октомври отново ще обсъждаме компромисните изменения, ако господин Конферати иска да се възползва тази възможност. Но ще видим междувременно как ще вървят преговорите ви с докладчите в Сянка. Много благодаря на всички колеги и благодаря на представителите на комисията за участието в тази дискусия. И така 5 часа е и преминаваме към последната точка от дневния ред. Искам да приветствам добре дошъл колегата Живан. Той ще ни представи своят проект от доклад относно предложението на комисията за директива за възлагане на концесии. Като голяма част от докладчите в сянка са тук, а самият господин Панцери, Предполагам, че господин Менде ще си изкаже, че името са им посои, а госпожа Руле е тук. Не знам нали господин Густавсон е тук. За мен е удоволствие да приветствам госпожа Йоанна Шисковска, която ръководи това досие от името на комисията. Ще дам думата, след като чуем представянето на доклада от докладчика и като, като чуем мнението на докладчите в Сянка. има ли представител на съвета сред нас? Изглежда не. И така, Филип, с удоволствие ви давам думата, за да представите работата си. Благодаря ви, господин председател. И така, отново сме се събрали, за да говорим за директивата за концесиите. Както знаете, неведнъж сме обсъждали тази директива, както в нашата комисия, така и на редица други срещи и заседания. Това е съвсем естествено, тъй като темата е много важна и едновременно с това много сложна. Припомням ви, че на 6 и на 28 февруари обсъждахме въпроса в, в нашата комисия, на 21 марта също като обсъждахме темата. Имаше и редица семинари следствие на предложението направено от Малкъм на заседанието на докладчите в Сянка. Като целта на всички тези заседания беше идеите ни да поозреят малко и да можем по-добре да разгледаме тази важна тема. Бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка за техния принос понякога техните становища много се отдалечаваха от моето, но именно това разнообразие от мнения ни позволи да постигнем добър напредък, благодарение на представителите на Европейската комисия, както и на всички заинтересовани страни, представляващи гражданското общество. И така, дами и господа, най-напред бих искал да ви уверя, че всички дейности, които организирахме до момента, потвърдиха безспорно нуждата от тази инициатива. Ще ви попомня съвсем накратко, че в момента има много ясна правна разпоредба за концесиите в областта на строителството, но подобни разпоредби липсваха в областта на концесиите на услуги и разписаното в договора създаваше сериозни проблеми при правото тълкуване. Но на това, редица от нас са съгласни, че подходът трябва да бъде възможно най-лек който от една страна да гарантира достатъчно солидна законодателна рамка и от друга страна да гарантира една рамка, която да не води до излишно объркване и до необходимостта от а, допълнителни средства. Или други думи, това не трябва да е една процедура, която да не възпрепятства економическите субекти. Проектът докладът, който имам честа да ви представя, значително променя първоначално предложеният от комисията текст. ръководех по изготвянето му от четири основни принципа. Първият принцип е за изясняване, реорганизиране и упростяване на директивата. Струва ми се, че по този начин текстът стана по-разбираем, по-последователен, а може би и по-прагматичен. Ако ми е трудно само да хваля текста, изготвен от мен и свършеното от мен, но това беше основната ми цел. Вторият основен принцип – е желанието ни да утвърдим спецификата на концесията по отношение на обществената поръчка. Концесията не е обществена поръчка, вече много подобно обсъдихме тази тема, но ако искате пак може да се върнем на нея по време на всичките работни срещи си дадохме сметка, че концесията е една много интересна юридическа, юридическо понятие, а именно незавършения договор. Тоест това е договор, който трябва да бъде преразгледан по време на реализирането му и това е напълно валидно за концесията. Обикновено изпълнението на концесия отнема много дълго време Например, една концесия може да обхваща период от 50 години и съвсем естествено, че този вид договор не трябва, не трябва да бъде толкова строг и обвързващ, колкото един договор за обществена поръчка, например. Един професор по право ни каза, че около 80% от договорите за концесия са били преразгледани в рамките на две години. Това ясно показва, че тези договори за концесия по свой характер са незавършени и че те трябва да бъдат преразглеждани. Третият основен принцип е пълната утвърждаването на цялостната независимост на публичните органи. По никакъв начин текста не трябва да се възприема като насърчаване на приватизацията и това става много ясно от специфичен член, в който се утвърждава цялостната независимост на публичните органи. И четвъртият принцип е запазването на правилния баланс между необходимостта от гъвкавост от една страна и свободата на преценка на публичните органи от друга страна според нас е, е много важно възложащите органи да се възползват от тази, това, тази свобода на по осмотрение. И така променихме дефиницията на концесия, премахнахме междинните прагове, опростихме отчисляването на стоеността, уточнихме срока на концесията, а относно начините за изпълнение на договор, опитахме се също да введем повече гъвкавост. На второ място успяхме да запазим качеството на обществени услуги. Целта ни е да може да се въдат критерии за качество по отношение на изпълняването на, концес... на концесиите, изпълняване на, обще... на услуги с обществен интерес. Продължаваме с процедурните гаранции. Като целта ни е да има повече гъвкавост и прозрачност и да се премахнат цялата административна и бюрократическа тежест. И в това отношение новото ни предложение се, се различава се, значително от първоначално предложение от, от комисията текст. Обществените органи трябва да имат възможност, ако пожелаят да включат и а, критерии свързани с опазване на околната среда, социални критерии и други, други критерии. Добавихме това в текста, според нас нямаше всъщност препратки към тези възможности. И накрая главата по посветена на изключенията, може да бъде повод за една дълга дискусия сама по себе си. Много благодаря на всички докладчици в Сянка. Разбрах, че има и предвидени четири становища по този по това досие. Очаквам ги с нетърпение. Това е което ще кажа за момента, господин председател. Разбира се, мога да продължа да ви говоря и цяла вечер, ако искате, но бих предпочел да чуя мнението на колегите. Имаше колеги, които настоявах текста да бъде отхвърлен. Аз обаче предпочетох да дадем шанс на текста, опитвайки се да го опростим и да го изясним. Пак казвам, целта на този текст не е да увеличава бюрократичната административна тежест, а да подпомага обществените услуги и най-вече да гарантира гъвкавост и прозрачност за економическите субекти. В заключение, господин председател, ще кажа, че се сблъскваме с един съществен технически проблем. Изготвих доклада си на френски, това вероятно няма да ви очуди особено. И за съжаление мога да кажа, че текстът ми беше преведен писменно с, с сериозни грешки, не с дребни грешки, а с много сериозни грешки. И доколкото разбирам, проблема е в превода от френски на английски. И явно, че писменият превод на английски се използва като основа за превод към останалите езици. И това е става много сериозен проблем, защото колегите, които са работили с версии на текст, различни от френската версия, вероятно са разбрали погрешно из... а, моят а, текст. Доколкото разбирам, а, поправената версия на английски ще бъде на разположение утре. Ето защо настоявам през всички колеги да окажат, да, да направят всичко възможно да изискат писмен превод на всички останали официални езици. Както виж, ние не носим отговорност за тези проблеми, но трябва да се опитаме да намерим някакво разрешение. И накрая искам да обърна внимание на председателят на комисията, че новата версия на английски все още не е била разгледана внимателно от е, юрист-лингвистите. Моят екип е, се запозна с текста, но, пак казвам, юрист-лингвистите все още не са го прегледали и смятам, че това е аспект, който трябва да се вземе предвид, защото текстът е достатъчно сложен сам по себе си, няма нужда да добавяме и подобни лингвистични проблеми. Благодаря ви. Председателят, запознах се с английската версия на текста и у мен също възникнаха някои въпроси, но като цяло съм наясно с това, че текстът е много обстоен и много добър, за което ви благодарим. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, след това със сигурност ще се включа и аз. Господин Панцери. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на докладчика за работата по текста и за готовността му да се вслуша в позициите на докладчиците в сянка и да разговаря с тях. Моята оценка е положителна, тъй като текста се предлагат редица идеи във връзка с упростяването и организацията на процедурите, както и с упростяването на процедурите по изчисляване. Одобрявам също така и идеята за независимост на публичните органи, както и за предвиждането на възможност да им се извинете, те да преценят как да организират процедурата. Оценявам и препратката към изключителните права. Тази директива не е приложима към сектори, които вече са обект на секторни разпоредби. Това също се опоменава в текста. Извършена е и работа по определенията, например определението на доставчик или значителен економически риск, свързан с липса на информация за някои пазарни параметри. Има и предложение за изчисляване на стоеността на концесията възоснова на прогнозен разчет. Това е положително, тъй като се доближава до предложението на комисията. Идеята за вътрешните концесии също е добра, но може би трябва да бъде доразработена. Според нас обаче не е подходящо да се залечи препратката към жизнения цикъл. Смятаме, че би следвало да се запази тази концепция, като се опрости. Предложението за заличаване на приложение 2 според нас също не е удачно. Важно е да се запази препратката към економически най-изгодната оферта. Трябва да се намери по-точна дефиниция на социалните, трудовоправни и екологични норми. Текста се предлагат Извинете, трябва да следваме идеята на доклада Тарабела за социално устойчиви процеси и за процедурните гаранции по член 35. заличаването на 32 38. Според мен трябва да запазим 32, тъй като това ще улесни тълкуването на целия текст. Не би трябвало 32 да се премества в приложение 7 по 35 и 36. Трябва да се запази предложението за качествена оценка на кандидатите. А що се отнася до клаузите за изключване, като критерий трябва да се включи не спазването на законодателството за опазване на околната среда. Критерий следва да бъде също така и експлоатацията, по-конкретно експлоатацията на детския труд. Трябва да се предвидят три нива на солидарност по цялата верига. Като цяло текстът според мен е много добър. Благодаря, господин Мандерс. Uh, Благодаря. Извинявам се от името на господин Бушой, който не присъства. По отношение на формата, ако това, което каза господин Жован е вярно, а именно, че английският текст не е точен, то онова, което ще прочета сега, също ще е малко нелепо. Но ще го прочета така или иначе. Нека да проверя сега какво имам тук. Господин Бушой подкрепя много от идеите на господин Жован. Например, подхода, който се основава на един по-лек текст и по-голямата власт на обществените органи с засилената прозрачност, естествено. Господин Бушой приветства факта, че се пояснява какво означава свободна администрация от страна на обществените органи. Има бележки господин Бушой относно определенията. Той приветства стремежа да се пояснят дефинициите. По отношение на концесиите и съществения оперативен риск. Господин Бушой смята, че има извършена много работа, добра работа относно определението на този съществен оперативен риск, но господин Бушой смята, че трябва да сме изключително предпазливи относно термини като оперативен риск, защото те създават правна несигурност и проблеми. По отношение на жизнения цикъл, бележките са общо зато същите, като тези на господин Панцери, защото това е заличено сега като най-благоприятна оферта от економическа гледна точка, но искаме да има съответствие с директивата за обществените поръчки. Господин Бушой приветства членовете, свързани с изключенията и е, предприятията, които са свързани по някакъв начин. Той обаче има известни затруднения по отношение на термина in-house или вътрешните концесии. Той има известни предложения, свързани с е, член 15 е, господин Бушой смята, че по този начин ще се изключат много различни договори от а, системата на конкуренцията и това е против целите. Изключително важно е да има ограничения във времето и тъй като тези концесионни договори по принцип са незавършени, Кристиян Бушой приветства подхода на докладчика и е готов да работи в дух на сътрудничество. Благодаря. Um, Благодаря. Благодаря ви за това, че вие работите и замествате господин Бушой. Всъщност е, засягат се само три члена и господин Жован вероятно ще се съгласи, че няма кой знае какво въздействие върху неговото предложение относно упростяването. Госпожа Руле. Благодаря. И аз искам сърдечно да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество, което установи за гъвкавостта и откритостта му. Със сигурност няма да е очуден, ако му кажа, че не успя да ме убеди напълно. Ще внеса още едно изменение, в което предлагам да се отхвърли предложението на комисията. Смятам, че ако бъде прието, предложението ще ускъпи възлагането на концесии. Средният размер на разходите за процедурите по възлагане на обществени поръчки, например, е 30 000 евро на процедура. връзка с това възниква въпросът за съотношението разходи-ползи. Имам големи съмнения и във връзка с правната страна на въпроса. Вече от 40 години действат разпоредбите в областта на обществените поръчки. Няма по-оспорвана област – не мисля, че предложението за концесиите ще увеличи правната сигурност и ще намали броя на съдебните производства. В времена, когато са ограничени държавните бюджети, няма смисъл да се приема допълнителна директива за концесиите, тъй като това само ще осложни и оскъпи процедурите. С го... Проявявам готовност да работя възоснова на предложението, внесено от докладчика, като си запазвам правото да внеса изменения. Особено одобрявам един момент, касаещ ролята на местните и регионални органи. За пръв път се включва пасаж за ролята на тези органи. Предложението на комисията няма нито една препратка към ролята на договора от Лисабон. Приветствам факта, че докладчика е включил в текста местните и регионалните органи, както и ролята на публичните органи. Одобрявам също, че е взел решение да даде определение на понятието концеси, нещо, за което комисията не е положила усилия. Радвам се, че се е опитал да намери смислено определение на понятието концеси. Няма смисъл обаче по отношение на концесиите подробно да се разписват разпоредби за техническите спецификации. Има смисъл от възлагането на концесии единствено когато се прилага улекотен подход. Не веднъж се е наблягало на това. И трябва още веднъж да го изтъкнем. Има два момента, с които според мен има проблеми текста на докладчика. Първо, възлагането на социални концесии е включено в преамбюла. Комисията пое ангажимент, че ако излезе с предложение за концесиите, в обхвата му няма да попадат социалните услуги при вас социалните услуги са включени само в преамбюла. Вашето основание е, че тези концесии са с ниска стойност. Но според мен в случая става дума за услуги, които спадат към компетенциите на държавите членки. Познавате доклада на Комитета на регионите. Докладчикът е от Холандия, господин Кол. Ако сравним неговия доклад с доклада на господин Жован, ще видим, че всеки един от двамата докладчици изхожда от положението в своята страна. Господин Жован, например, напълно изключва областта на енергетиката – както търговията на дребно, така и търговията на едро. Това съответства на френския модел. Във Франция не е извършена либерализация на сектора на енергетиката. Господин Колпък изключва сектора на водоснабдяването, тъй като такъв е подходът, който се прилага в Холандия. Такъв подход се прилага и в Германия. Категорично се обявявам за това да поговорим за сектора на водоснабдяването и на социалните услуги, както и да вземем предвид сектора на енергетиката. Uh, much, uh, just... Много благодаря, госпожо Руле. Сега няколко думи от мое име в качеството ми на докладчик в Сянка за моята политическа група. Като цяло, подходът е избран от господин Живан и поставените от него цели се ползва с пълната ни подкрепа. Целите са да се изясни, преорганизира и да се направи последователно директивата. Не бива да забравяме, че законодателството по отношение на обществените поръчки трябва да бъде преди всичко добре функциониращ инструмент за възлагащите органи, това законодателство трябва да им даде възможност да използват своето осмотрение, да, за да могат да направят това, към което се стремят, по ясен начин. За целта процесът трябва да бъде прозрачен и процедурата, която трябва да се спазва, трябва да е много ясна. В момента Проблема с концесиите идва от различните дефиниции за концесия в отделните държави членки. В някои държави членки тази концесия, тази концепция се ползва от отдавна и много ясна в друга държави членки. Тя не е толкова широко разпространена и позната. Ето защо трябва да гарантираме, че тази директива не се опитва да наложи някакъв модел на местните власти, защото те сами трябва да решат как ще се справят с тези, с отделните въпроси. Не трябва също така да се съточаме върху отделните отрасли, трябва да се съточим върху самия процес на мисля, че докладчикът е свърши отлична работа в намирането на ясно и просто определение за концесия. Със сигурност ще има дискусия за досъвършенстването на това определение. Но против факта, че договор за концесия по което естество ще бъде дългосрочен договор, е ясно, че той ще бъде и обект на промени поради напредък или промените в технически, но, технически нововведения, промените в исканията и очакванията на потребителите. Струва ми се, че този аспект е добре обхванат в работата на докладчика. Идеята за незавършен договор е много интересна концепция. Господин Панзари спомена предложението направено господин Нешиван за а, стандартите, които се прилагат при договорите за концесия. Редица колеги вече подчертаха, че е много важно концесиите да се възприемат като инструмент за работа на обществените органи. Тоест, целта не е да се добавят нови законодателни изисквания, различни от тези на национално равнище. Не мисля, че имаме основание да включваме критерии като експлуатация на детски труп, например. Тази директива не е инструмент за засилване на прилагането на съществуващи законодателни документи в държавите членки. Ако има проблеми в тези области, с тях трябва да се занимае Генерална дирекция за етост чрез други инструменти и не чрез този текст. Такава е нашата позиция и тя е много ясна, но ще имаме възможността отново да я разискаме, да я разискваме в друг контекст. И ако, разбира се, защото от комисията подкрепи подобна идея, ще я приемем. Същото въжи и за формулите за отдаване на подизпълнители. Според нас това зависи изцяло от осмотрението на обществените органи, защото в крайна сметка важно е качеството на предоставените услуги. Важен е и въпроса за качеството на услугите. Ясно е, че голяма част от критериите, за концесиите ще са свързани с качеството на услугите, които се предоставят на гражданите. И възлагащите органи имат пълната, пълното право да включват различни критерии, например сроковете за изпълняване на услугите и тук има разлика по отношение на обществените поръчки за конкретна услуга. Смятам, че от момента, в който се изпълняват всички изисквания на националното законодателство, възлагащият орган има пълно право да включва и да определя критериите за услугите, които трябва да се предоставят. окончателният резултат от тази наша продължителна работа, чрез организирането на различни семинари и разглеждането на особеностите на концесиите по отношение на другите директиви, се оказа напълно оправдано предвид направените от ваше предложение. Смятам, че предложения текст е отлична база за по-нататъчната ни работа и се надявам и Европейската комисия да се съгласи с нас, че са необходими някои съществени а, услуги, а, промени, извинете, за да превърнем тази директива в а, а, полезен а, инструмент. Целта е да може да позволим използването на договорите за концесии с цел гарантиране на качествени услуги за гражданите, защото това е крайната ни цел. Това е от мен ähm, благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на господин Жован за много ефективното интензивно сътрудничество в рамките на работата по доклада. Рядко се установява толкова интензивно сътрудничество Рядко се провеждат толкова оживени дискусии по толкова спорни въпроси. Много е важно обаче да се обсъждат по този начин концесиите, тъй като в различните държави членки мени различни структури, т.е. директивата ще има различно въздействие върху отделните държави членки. Ще подкрепя предложението за изменение на госпожа Риолем, не защото докладът не е адекватен и не е добър, а защото предложението на комисията не отговаря на първоначалните очаквания и намерения. Не е ясно аргументирана необходимостта от приемането на тази директива. Докладът на господин Жован показва, че е, беше повече от необходимо да се преработи предложението на комисията, тъй като то не залага на улекотения подход, а дори напротив ще вмени по-голяма административна тежест на местните, на общинските възложители и на обществените органи. Много се радвам, че Филип Жован заличи препратките към много сектори, които не бяха от съществено значение, че се съсредоточи само върху най-важното. Има още два момента, които според нас трябва да се обсъдят много подробно, а именно вътрешното възлагане и сътрудничеството между общините. Мисля, че най-вече, що се отнася до концесиите за услуги, не става дума за обичайна процедура по възлагане, по закупуване, особено, що се отнася до водоснабдяването и енергетиката. За тези сектори трябва да се предвидят специални мерки – Най-вече водоснабдяването, както каза госпожа Рюле, е обект на особено внимание в някои държави членки. И не мисля, че ако предвидим съществени промени за този сектор, ще срещнем особено одобрение. Okay, well, Благодаря за този коментар. Сега ще дам думата на представителката на комисията. Тя ще ни даде реакцията на комисията. Благодаря, господин председател. В началото комисията иска да благодари на комисията ИМКО, на докладчика, на всички депутати, които участват в работата по тази директива. Знаем колко е чувствителен този е, документ, тази тема. Смятаме, че този документ е стъпка напред. Благодарим за доброто сътрудничество. Както комисията каза, на няколко пъти, нашата цел е да намерим адекватно решение на възлагането на концесионни договори. И с удоволствие отбелязваме, че желанията и въжделенията на парламента и на съвета съвпадат. Ние приветстваме този подход. Търсят се альтернативни решения. Освен това, докладчик търси альтернативи на някои разпоредби, на някои концепции. Виждаме, че много усилия са вложени. Трябва да отбележим, че директивата представлява преработка и е опростена в голяма степен. Има альтернативно решение по отношение на някои понятия. Комисията може да подкрепи този текст, стига той да зачита основните цели, а именно равнопоставено третиране, прозрачност, недискриминация, откритост на пазара и накрая, но не на последно място, ефикасност на изразходването на ресурсите. Това е изключително важно, за да функционира системата. Всички промени, които целят постигането на тези цели, имат нашата подкрепа. Нека да кажа няколко неща, които са от значение за нас. На първо място, отчитаме, че има пояснения сега по отношение на някои проблемни елементи. Приветстваме по-ясната препратка към това какво представляват обществените органи и как те ще действат. Трябва да има допълнително пояснение на разликата между концесиите и другите видове договори. Освен това, сега се отчита в по-голяма степен социалното измерение, социалните аспекти. Приветстваме всички тези промени. Освен това, комисията оценява високо факта, че приложното поле на директивата не се е променило. Директивата остава хоризонтален инструмент и това трябва да е така. Няма основания да се изключва който и е да било отрасъл от приложението по тази директива. Няма основания да се изключват каквито и е да било сектори от даването на концесионни договори, с изключение на онези, е, при които има конкретни прияти правила, например въздушния транспорт на пътници. Докладчика казва това. Същото въжи и за публичното сътрудничество. Отчита се съдебната практика, особено когато става въпрос за вътрешните договори. Отново казваме и тук сме доволни, тъй като това не трябва да се променя. То е много важно за функционирането на вътрешния пазар. И накрая, на ней на последно място, текстът е опростен. Това е еволюция в правилната посока. Трябва да се разбере обаче, че 6 или 7 члена не са достатъчни за регулацията на толкова сложна област като концесиите. Трябва да се пояснят задълженията, правата на различните участници. Още два коментара – за целите на бъдещата работа, комисията смята, че е важно да се установи правилното равновесие между всяко едно допълнително упростяване и изпразването на правилата от а, тяхното съдържание. Да не стане така, че да се върнем към статуквото, Добре е да има опростяване, но трябва да се запази значението, основното значение на някои разпоредби. Още нещо. Тази директива засяга и економическите оператори и обществените органи. И ние приветстваме свободата на предоставящите даващите концесии да действат, но не трябва да се подкопава равнопоставеното третиране на економическите оператори и справедливостта на процедурата. И накрая, нещо, което беше споменато, въпроса за промените. Трябва да включим някаква доза гъвкавост Защо има такава възможност, за да се противопоставя на опортунистични действия, които ще пречат на нормалното функциониране на пазара. С други думи, трябва да има справедлив достъп до пазара на е, концесии. Като цяло документа представлява добра основа за бъдещата работа. Ще ви дадем допълнителна информация в случай, че я поискате. Благодаря ви още веднъж за този текст. Благодаря, госпожо Траковска, за този пълен обзор. Аз също смятам, че имаме добра основа за бъдещата работа. Както и вие казахте, трябва да разгледаме пресечните точки между този текст и евентуалните предложения за промени в другите две директиви. Ще дам думата сега на нашия Тодробив докладчик, господин Жован, който ще обобщи и след това ще обобщим и сроковете за работа. Господин Жован. Благодаря ви, господин председател. Не, не път бих искал да благодаря на всички за конструктивните коментари. Като цяло, съвсем естествено смятам, че този текст е в а, своето начало и че трябва да първо да работим още много по него. Ще започна подред с изказалите се. Благодаря на господин Панзери за коментарите, за различните критерии, екологичните и социални критерии. Както си му сте забелязали, включил съм повече елементи по тези въпроси, отколкото имаше в първоначалния текст. Но разбира се, напълно съм склонен да работим още в тази насока. Важно е обаче ние самите да сме наясно че текстът, който ще приемем, трябва да има реално въздействие и реални ползи за възлагащите обществени органи и за економическите субекти. Или което ми ми но няма смисъл да изготвяме един хубав текст на хартия с ограничени въздействия на практика. По отношение на препратката към цикъла на живот, направен от господин Мандерс, трябва да ви призная, че нямам някаква философска позиция по този въпрос. Склонна съм да го обсъдим. Виждам, че може би има ползи от въвеждане, повторното въвеждане на цикъла на живот. Относно рисковете, свързани с, с експлоатацията, също си заслужава да го обсъдим. Забелязах идеята да се премине от 90 на 100%, това не е идея, която ще бъде добре прията от всички колеги. Тук има много сериозни разминавания в становищата между отделните членове, включително и в рамките на една и съща политическа група, така че ще ни трябва доста време да намерим някакъв компромис, който да е приемлив за всички. Но съм съгласна, господин Мандърс, че самото понятие трябва да бъде доизяснене доизяснено. Благодаря и на госпожа Юле. На първо място за готовността ви да водите преговори, но винаги съм знала, че сте склонна да разговаряте с нас. Не се надявам да ви убедя още днес, но сега се надявам, че имаме възможност да ви изложим доводите си за бъдеще. Първо, вие казвате, че концесиите ще, станат, ще се оскъпят. Според мен няма как да правим подобно твърдение чисто хипотетично. Може, например, да подигне въпроса за цената на водата при отдаването на концесия. Това е въпрос, който се задава в Германия, в Франция и в други държави. Водоснабдяването, разбира се, е жизненно важно и някои хора твърдят, че отдават на концесия на водоснабдяването, ускъпява цената на водата. Аз обаче участвах в редица семинари и си спомням изказването на един економист, който ни постави резултати от много различни изследвания. И на въпросът дали водата при отдаване на концесия е по-скъпа за потребителите в сравнение с водата, когато не, няма отдаване на концесия. Първият му въпрос беше да, като цяло водата, когато има концесия, е по-скъпа за потребителя в сравнение с водата, когато няма отдаване на концесия. Това беше първоначалният му отговор след което обаче той добави, че тук сравняваме несравними неща. Защото неговите проучвания показват, че принципно се отдават на концесия най-зле поддържаните системи на водоснабдяване и, с други думи казано, системите, които струват най-скъпо за поддръжка. И в момента, в който изключим, се опитаме да изключим тези разлики в самите системи, т.е. когато сравняваме еднакви по качество водоснителни системи с еднакво равнище на поддръжка, тогава се оказва, че цената на водата е почти една и съща. Пак казвам, аз самият не съм експерт, просто ви предавам мнението на този економист. В на страница 26 се казва следното. В член 26 че концесията отговаря на някакво обществено изискване, че изтича след определен срок и че а, интересуваните могат да подадат своите кандидатури след края изтичането на крайния срок, общественият, общественият орган разкаже кандидатурите, то всички се ползва с еднакво третиране, може да проведе а, разговори, след което общественият орган има пълна свобода да направи своя избор. Виждате, че подходът е много лек. Тоест, трябва да има а, първоначална обява за търга за концесия, за да има равно третиране. Имам подаване на кандидатурите, всички кандидатури се разглеждат. Тук се гарантира принципа на прозрачност, след което общественият орган има пълна свобода при избора. Според мен процедурата е много лека, бихме могли да, да се опитаме да опустим още повече, но това може да се отрази върху третирането на отделните кандидати защото знаем, че има сектори в Европа, които все още не се отдават на концесии, на които може би ще попаднат в, в, в приложно поле на концесиите за в бъдеще. И във всичките сектори трябва да се гарантира преди всичко равнопоставено отношение към всички економически субекти. Но пак казвам, ако искате още повече да опустим процедурата, склонен съм да, да обсъдим този въпрос. Към следващия изказал се, съгласен, благодаря ви за казаното. Мога само да ви кажа, че концесията е инструмент. Тя не е цел сама по себе си, тя е начин избран от обществените власти за управление на дадена мисия, която обществените власти трябва да изпълнят. И ако обществените власти решат да използват този инструмент, то е по редица причини, свързани с цената, свързани с качеството или по други причини. Аз лично съм кмет на община в региона на Париж и наскоро отдадохме на концесия управлението на един паркинг, чисто и просто защото общинските власти не разполагат с необходимите средства за изграждането и економическото управление на един паркинг. Аз лично прецених, че ние не разполагаме с необходимите средства и необходимите способности за целта и по причини от, от областта на економическото управление отдадох на концесия този проект. Към представител на комисията, благодаря ви за вашата готовност да работим заедно но искам и много ясно да заявя, че яснотата и прозрачността трябва да имат първостепенна важност в преговорите между обществените власти и економическите субекти. За нас наистина прозрачността и яснотата са, пак повтарям, най-важните елементи. Мисля, че от няколко месеца насам работя в тази насока – и съм оптимистично настроен, че ще постигнем в крайна сметка някакво съгласие. С радост установявам, че Европейската комисия не се противопоставя на преразглеждане на първоначално предложения текст по принцип. Също така си отбелязах, че вие, госпожо Шиковска, имате и някои елементи, по които не те склоните да отстъпите. Но на мен ми се струва, господин председател, че вече изминахме много дълъг път. Струва ми се, че някои врати, които бяха затворени и дори заключени преди няколко месеца, днес са отворени. И съм сигурен, че членовете на парламент ще продължат да проявяват необходимата воля и желание за постигане на напредък по този доклад. Благодаря ви. Благодаря. Няма съмнение. Вижда се от приемането на вашия доклад, е, както и по други подобни досиета, винаги е, сме работили конструктивно. Какъв е графика за работа? Вашия текст е на лице. Ще има известни промени в текста на английски. Ще ги разгледаме имаме един изключително полезен консолидиран текст, който да ни насочва в нашата работа. Благодаря на службите, които са го изготвили, защото промените много по-лесно се следят в консолидирания вариант на текста. Крайният срок за внасяне на изменения е 3 октомври в 5 часа. Значи имаме почти месец да дадем своите идеи. Ще разгледаме измененията на 5 и 6 ноември. Ще разгледаме компромисните изменения на 28 и 29 ноември и вероятно ще приемем текста на 18 декември. Ще има становища на другите комисии. Те ще бъдат приравнени към нашия график на работа. Просто за да знаете, давам тази информация. Така трябва да работим. Благодаря на всички. Благодаря на Йоанна Тшарсковска за работата по това досие. Благодаря на всички за това, че присъстваха на заседанието. Следващото ни заседание ще бъде в понеделник на 17 септември от 3 до 6.30 и след това на 18 от 9 до 12.30 и след това от 3 до 6.30 след обед. Ще продължим разглеждането на директивата за обществените поръчки и на това заседание. Благодаря ви още веднъж. Заседанието приключи.